10 май го обявявам днес за възобновено. Протоколът от 9 и 10 май от 2012 година са налични. Имате ли някакви възражения? И така, няма възражения, значи